Uh, Дами и господа, уважаеми колеги, уважаеми гости. Добре дошли. Започваме с следващата точка. Дневния ред 17 и 18. Ще работим заедно с Комисията по международна търговия. За мен е чест да приветствам председателя на комисията Инта. След Афет най-добрата или една от най-добрите комисии. Бернт Ланге, председател на тази комисия. мой колега от Нидерзаксен. Добре дошли! 17-та точка Стратегии за отношенията Европейски съюз с Китай. Ще разгледаме а, първия за първи път доклада по собствена инициатива на АФЕД за състоянието на тези отношения, но преди това ще направим едно изслушване, стратегии за тези отношения, заедно с комисията Инта. Приветствам нашите оратори, които са гости на комисията, господин Вайденфелд, ръководител на звеното за отношения извинете, за политика към Китай на Европа в института Меркатор в Берлин за изследвания в сферата на отношенията с Китай. След това господин Дерпутен, който е от института Клинендел в Хага и посредством телеконферентна връзка с Пекин Мац Хартборн, председател на Търговската камера в Китай. Днес ще разгледаме развиващи се теми в сферата на нашите отношения. Първо господин Вайденфелд ще говори за това как европейските стратегии трябва да се променят и да бъдат готови за стратегията на Китай към Европа. Следващият оратор пък ще се занимае с темите външна политика и политика за сигурност. Дестина минути отново и се надявам господин Харборн от Пекин да може да се свържи до тогава. Заповядайте. Благодаря, господин Макалистър. Удоволствие, че съм тук. Току-що научих, че това е най-прекрасната комисия в Европейския парламент. Също така трябва да кажа, че отношенията Европейски съюз Китай навлязоха на етап новите реалности в света. Това е, е че Китай не се стреми да се приближи към политическите либерални норми. Вече десетилетия се забелязва това. Последните месеци съвсем ясно показаха, че Китай върви по свой собствен политически и економически път. Това ще създаде а, известно напрежение в отношенията с ЕС и ще създаде дори, бих казал, враждебни сблъсъци в бъдеще. Ще говоря за стратегиите на Китай в Европа и това показва една нова реалност. Китай присъства все повече в Европа и като економически, политически и дори е, основен фактор в сферата на сигурността. That goes the... the sorry. Well, if... Yeah. There we go. Sorry about that. Извинявайте. И така, нека да погледна економическите отношения на Китай. Що се отнася до външната, външните чуждестранни инвестиции на Китай, както и стратегическите инвестиции в ЕС, те ще продължат да бъдат голямо предизвикателство за нашите економики. Независимо от въвеждането на нова регулаторна рамка на преките чуждестранни инвестиции, на, насочени навън, който иска да ограничи чуждия капитал, няма да може да се ограничат акционерните им участия в Европа. Има един спад с 17%, но през 2017 година се отбелязват преки чуждестранни инвестиции на Китай, които са на второ ниво в досегашните такива. Очаква се правилата в САЩ за инвестиции да бъдат доста рестриктивни и за това най-вероятно китайския капитал ще се влее в Европа. Целите и източниците на тези преки чуждестранни инвестиции ни безпокоят. Голямата част от средствата в Европа отиваха в транспорт и инфраструктура, това са сектори, които са важни за националната сигурност. Високите технологии, напредначите, напредналите прогресивни индустрии също са основна цел на китайските инвеститори. Китайската държава участва в много а, транзак, инвестиции и транзакции в Европа. Телът на китайски инвестиции в Европа се покачи от 35% през 2016 до 68% през 2017 предложенията за нов механизъм за контрол на инвестициите в Европа, който се обсъжда в Европейския парламент, е изключително важен, за да се види къде ще бъдат насочени тези инвестиции и достъпа на китайски инвестиции, особено до критична инфраструктура. Европейския съюз трябва да разгледа много сериозно и политиката си в сферата на конкуренцията и нашия институт излезе с такива идеи съвсем скоро. Още един важен елемент – са европейските индустриални политики по ключови технологии днес и утре, като например 5G, интернет на предметите и изкуствения интелект. Нека да говоря сега за политическите аспекти. Инвестициите се увеличават и усилията за оказване на политическо влияние са все по-видими. Обикновено сме свикнали да обсъждаме Русия като играч, който иска да повлияе на политиката, има много причини да приемем, че и Китай представлява такова предизвикателство. Китайската комунистическа партия си създава постоянни депа на влияние в Европа, които целят да променят начина, по който европейците гледат на политическата и економическа система на Китай. Политическите усилия за оказване на влияние се опитват да затворят устата на критичните гласове, насочени срещу Комунистическата партия. Комунистическата партия на Китай смята, че нейният подход е по-добър от този на либералните демокрации. Затова дейностите по оказване на влияние всъщност искат да легитимират трети страни и подкрепят големи външни проекти, като например програмата Един пояс, един път. Времето, което ми е отделено днес, не ми дава възможност да обсъдя начина, по който оказва влияние Китай. Виждате го на слайда. Нека да оставя едно послание. Китай вече използва много а, интелигентни начини за оказване на влияние в София, които в, в, в Европа, които са насочени към политическия и бизнес елит, към онези, които изготвят мненията и най-вече широкото общество а, има известни развития, които показват, че Комунистическата партия не винаги има силно влияние. Например, Европейския съюз не можа да действа последователно и цялостно към а, по отношение на Китай за различни марки, свързани а, с европейската външна политика. Комунистическата партия на Китай оказва огромно въздействие върху различни мозъчни тръстове, както и върху университетите. За да може да се справим с влиянието на Китай в Европа, е нужно да има прозрачност и просветни кампании срещу, в обществеността. Нужно е да се включат е, разследващи журналисти, мозъчни тръстове, университети и да се говори за естеството на оказването на политическо влияние. Европейски съюз и неговите институции могат да подкрепят тези усилия. И накрая И накрая бих искал също съвсем накратко да говоря за някои аспекти, свързани с сигурността. Китай все повече се превръща в основен играч, свързан с сигурността. Това засяга в голяма степен трети страни и се вижда много в Европа. Има два примера. Миналата година флотата на Китай е, имаше военни учения заедно с Русия в Балтийско море. Преди е, е имало такова учение между двете страни в, Средиземно, в Средиземноморието. И на второ място последните 12 месеца Турция, която е член на НАТО, започна да говори все повече за идеята да се присъедини към организацията СЦО, която се ръководи от Китай. Макар, че Китай е, няма пряка конфронтация с нито един от членовете на НАТО, все пак е, може да се каже, че се радва, че Турция говори все повече за участие в тази организация. Глобалната политика на Китай като че ли бе недоглеждана от нас. Нужно е да я анализираме. И аз с удоволствие днес след обяд ще говоря с вас по тази тема. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Благодаря. Our second speaker... Вторият ни оратор, Ван де Путен, ще говори за позицията на Китай в международната общност, както и външните политики на страните и въздействието през едните години. Второто представено, доколкото разбирам, се нарича визия за бъдещето на Китай в международната политика. Заповядайте. Um, <clears throat> Благодаря, um, yes. господин Макалиста. Да, така е. Ще раз разговаряме сега по темата за бъдещето, но това не е предсказание. А по-скоро бих желал да насоча вниманието ви върху някои елементи, и то с гледна точка на Китай, как Китай представя себе си и собствената роля в международната политика. И разбира се, ще представя и моето собствено тълкуване а именно как ние бихме могли да разбираме а, а, тяхната роля и тяхното виждане. Надявам се а, да няма проблеми технически с PowerPoint презентацията. това, което а, Китай а, наричат през последните години като развитие на своята а, държава, това е подмладяване, възстановяване. И Става въпрос за това, че ако имаме изостаналост, така както това се наблюдаваше в миналото в Китай, една изостаналост може да ни направи по-уязвими от нападения. А, това може да бъде преодоляно единствено и само чрез развитие, а всъщност развитието води до подмладяване. И това е съгласно а, китайският министр-председател, т.е. Китай гледа така на себе си като на развиваща се страна, на която на това иска да обърне внимание. да, има се предвид, разбира се, с този цитат и един период от историята на, на Китай, в който Китай е слаба държава и става въпрос за 1842 година. И някои от основните промени, тогава, всъщност, които са породили именно тази уязвимост, е загубата на автономност, е, загубата на позицията на най-голямата економически развита страна и, разбира се, загуба на територия. това въпрос в Източна Азия, Хонконг и Тайван и, разбира се, водещата роля в региона. Въпреки всички тези загуби, Китай успява да се възстанови. Да, Китай към момента е втората по големина економика в света. Тя не е първата и водеща страна. И към момента все още Китай не е възстановил също така водещата си роля в региона на политическо ниво. Но тази концепция за национално подмладяване може да се приложи и на международната политическа сцена. И то, затова смятам, че тези елементи могат да бъдат приложени и в, към бъдещето, да бъдат иззети от миналото и да бъдат приложени към бъдещето. Друг важен аспект, според мен, е позицията на Китай в отношение на е, ценностите и международните взаимоотношения. Тук е, съм представил е, друг цитат от си Цзинпин, който казва, че ние следва да уважаваме правата на всички страни да изберат тяхната собствена социална система и пътеки на развитие, без значение дали тези страни са малки или големи, те са равноправни членове на международната общност. Два основни аспекта концепцията за а, разнообразие, а, която се насърчава от а, Китай. Според тях обаче не съществуват универсални ценности, защото всяка една страна би следвало да избере своята собствена политическа система, економическа система, либерално-економическите и политически ценности, разпространявани от западните страни, не са а, с универсална стойност. И а, това е именно виждането на а, Китай. И разбира се, това, което Китай нарича международна демокрация, а, означава, че а, всъщност западните големи а, сили не са единствените такива и те всъщност не би следвало единствено а, да получават предимства в а, международната общност. Т.е. и други страни могат да се възползват от това. Още един цитат, не от Си Цзинпин, от една реч а, пред ОНЕ през 1974 година на Общото събрание – не всичко, което Джи Цолпин казва, е, разбира се, е, е актуално, но все пак много от елементите, които той споменава в своята реч, продължават да бъдат основен елемент в политиката на Китай. Та в тази реч Дън Цалпин заявява, че е, всъщност Китай може да поеме е, лидерската роля на поробените народи, на поробените нации, срещу а, тези, които всъщност ги поробват, а именно по този момент това са Съветския съюз и а, Штатите. А, разбира се, че Тай, Китай изобщо не а, е, възнамерява да се превърне в а, а, такава държава, както на времето беше Съветския съюз или Русия. Така че сега ще премина на следващия слайд. Бих искал да се спра също така на няколко елемента, свързани с този последен цитат. Първо, Китай навлиза на международната сцена и се превръща в сериозен политически актьор през 1917 година, почти преди 100 години. Китай именно се превръща в световен а, политически играч. А, Китай се присъединява към Лигата на нациите през 1919 година, а през 1945 година а, се присъединява към съвета за сигурност на ООН. И виждате, че след Втората световна война, след 1945 година, Китай постепенно бива а, признат като велика сила. И съответно Китай обръща все повече и повече минание от този момент нататък към третия свят. Um, <coughs> so China now presents itself as the informal Китай се представя като неформален лидер на развиващите се страни на Г-77 през 1994 година. И по време на председателството на си Цзинпин Китай се представя инициативата за развиващите се страни, като посланието е да се разработят платформи за развиващите се страни именно защото западните страни не успяват в тази посока да подпомогнат е, развиващите се страни на в световен мащаб. И последната, последната Ните данни, които искам да ви представя, именно за следващите, е, това е визията за е, следващите десетилетия до 2021 година Китай възнамерява да постигне сравнително е, добро благосъстояние до 2035 година. Китай възнамерява да се превърне световен економически лидер. А също така и да в политически лидер по отношение на политическото влияние върху останалите страни. така че по този начин Китай възнамерява да постигне националната цел за подмладяване. В заключение искам да отбележа, че Китай последователно работи в тази посока, а именно да смали разликата между развиващите се страни и развитите страни особено между развиващите страни и Запада. Как става това, като Китай подпомага а, економически развиващите се страни, а също така и а, като а, намалява чрез своята дейност въздействието на Запада? Също така Китай все по-успешно слага или намалява въздействието на Америка в Азия, в азиатския регион и по този начин се превръща в все по-силна водеща държава. И Китай, разбира се, успява да убеди своята, да има по-убедителна роля не само срещу, а, сред развиващите се страни, но и сред големите западни сили. Така че Китай а, се опитва да работи за запазване на световната а, политическа архитектура, като разбира се обаче Китай се възпротивяват на либералните ценности и универсалните ценности. Е, разпространявани от Запада. Що се отнася до Европейския съюз, аз бих казал, че е важно Европейския съюз да си сътрудничи с Китай по въпросите за развитие, именно защото това са теми, които са изключително важни за националната и международната политика на Китай и а, потенциалът на Китай за активно участие на международната сцена се увеличава. Освен това, Китай създава също така и напрежения напрежение между развиващите се страни и западните страни и щатите и може да използва Европейския съюз като заменна монета, разменна монета срещу щатите и по този начин да засили собственото световно въздействие и слушахме внимателно това, което колегата Вайнефелд каза в предходната презентация, именно Китай изобщо не, не държи на а, либералните а, универсални стойности, така че трябва да имаме това предвид. Благодаря ви. You. Много благодаря, господин Ванден Путен. Брюксел ви звъни. Имаме ли връзка с Пекин? Ah oui Allô Allô Allô Oui. Attends, oui Can you hear me now? Чувате ли ни? Да. Чудесно. Ние сме Комисията по външни работи и заседаваме заедно с Комисията по международна търговия и вие сте нашия трети оратор за днес. Доколкото разбирам, вие ще говорите за балансирането на позициите в Китай и структурирания диалог. Имате 10 минути. Благодаря за тази възможност да се обърна към двете комисии. Аз съм Мат Холборн и всъщност съм председател на Европейската търговска камера в Китай. Мисля, че сега топката всъщност е на терена на Китай, що се отнася до инвестиционните напрежения и световната търговия. And European businesses, we expect more in 2018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 Reform and opening up is indeed proceeding, albeit too slowly in many areas. Извиняваме се, но няма как да бъде осигурен синхронен превод, тъй като качеството на видеовръзката не е достатъчно добро и не го позволява. Main areas for discussion. First, as the Chinese market matures, regulatory and administrative concerns are gaining equal importance alongside other more long-standing issues.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 Разполагаме с половин час за разисквания с нашите оратори. Първо ще дам думата на Бернт Ланге, който е председател на Комисията по международна търговия. Много благодаря, господин председател. Мисля си, че много от позициите, които обсъждаме, са по-скоро отбранителни. Ние говорим за Китай, казваме какво се опитва да направи Китай, как се домогва до по-голямо политическо и економическо влияние. Това има ли някаква връзка с слабостта на европейските политики? Или по-скоро слабостта, свързана с липсата на индустриална стратегия, макар че има такава стратегия на Китай до 2025 година. Аз се питам каква е нашата собствена стратегия, нашето собствено поведение в международната политика. Струва ми се, че тук няма баланс. Разбира се, опираме до сферата на търговията, има доста проблеми. Трябва да сме много ясни, когато има нелояна конкуренция, несправедливо отношение към компаниите, проблеми за инвестициите. Всичко това е важно, за да можем да стигнем до инвестиционно споразумение. Ние го договаряме с Китай от 2017 година и се надявам господин Си след партийната конференция вече да има по-голяма готовност да се придържа към търговското споразумение. На трето място е важно да се мисли за стабилизирането на многостранната търговска система, сътрудничеството с СТО, и тук трябва да сме много ясни, когато говорим срещу протекционизма. Така че, може би не е достатъчно само да критикуваме основано някои практики в Китай, трябва да си дадем сметка за глобалния свят, в който живеем и за това, че имаме нужда от Китай като партньор – това са мои мисли, но и въпрос към експертите. Благодаря на Берн Ланге. Бих предложил да чуем няколко колеги и след това да чуем отговорите. Колегата Бас Белдер е следващия, който е съдокладчик. Господин Бас, заповядайте. Благодаря господин председател. Не разбрах, че толкова бързо ще ми дойде реда, но трябва да кажа, че чутото от този следобед е изключително интересно. Като докладчик, аз разбира се, се интересувам от темата, следея, чета а, за случващото се в Китай. То се случва много бързо и има много важни последици. Всъщност, ще кажа, че ако разглеждаме работата на експертите по Юго-Источна Азия, по Китай, то обикновено виждаме, и това казват и самите експерти, че Китай е държава единствена по рода си. Питам се, не е ли крайно време да разработим нова стратегия? Защото вижте какво се случва през последните няколко години. и Формата плюс 16 има някои слабости. Много често, освен това, се говори доста отрицателно, говори се за използвачество. Ние трябва да сме сигурни за какво точно става дума. Какво е нашето положение и нашата европейска стратегия спрямо Китай? Не бива да стъпваме върху конфронтацията, а върху ангажираността. Същевременно не бихме искали да ни водят за носа, напротив – към нас да се отнасят сериозно. Китай разработва някои много интересни идеи, особено в дипломацията, но трябва да имаме яснота. Самият аз наскоро бях в Китай. Струва ми се, че е крайно време, както каза и господин Вайденфелд, да знаем какви са нашите политики и как можем да ги подобрим. Да има проучвания. Джо Лайнен, който е председател. Благодаря, господин председател. Действително, очертава се една система на конкуренция. И очевидно тази система ще остане за дълго време. Шишинпин вече е направил план до 2040 година. Е, това е китайската мечта, която ще бъде реализирана 2035 година. Най-голямата економическа сила, 45-та е година, най-голямата политическа сила. Това е едно предизвикателство е, и пред нашата система. И смятам, че двете системи за бъдеще ще се различават все повече в едната система, в нашата система се базира на демокрацията, в другата система, другата система се базира на един репресивен модел, който се предоставя на развиващите се страни. Сега аз не казвам, че господин Орбан така взаимства от господин Си Цзинпин, но знаем, че е, болестите, заболяванията лесно се разпространяват и могат да преминат и на територията на ЕС. Сега, трябва да си дадем сметка какво е привлекателното на нашия модел. Как можем да го представим ние на хората за едно отмладяване, един нов пробив, една промяна и така нататък. Така че наред с ценности, ние можем да представим и финанси. Знаем, че Китай планира големи инфраструктурни проблеми. Ако ние не предлагаме също такива проекти, ще се натъкнем на проблем, така че трябва да помислим какво можем да направим по въпроса. Виждаме, че така вече се появяват облаци на безоблачното небе над Китай и у нас. А, така че трябва да се предприеме нещо. А, ние трябва да се предпазваме. Така че а, е, протекционизма не е нещо лошо на всяка цена. А, що се отнася до интернет, също различията са големи. И ние сме за интернет, Китай желая да въведе интернет. Това са две е, корено различни виждания, поне към момента. И не знам как могат да бъдат е, е обединени, къде да се засекат. Но с други думи искам да кажа, че е много важно а, е, да си сътрудничим, колкото се може повече, толкова по-добре, но разбира се, като бъдем критични. Много от нас така възхвалява древната китайска култура, която е на 5000 години и повече и така нататък. Това са, разбира се, меки елементи, които са красиви, ние ги приветстваме, но а, нека също така а, да погледнем и по-навътре, дали а, няма някаква скрита стратегия, каква е конкуренцията и изобщо какъв свят искаме да изградим на нашите, за нашите деца. Благодаря, Йотлайнен. А сега докладчика за Китай от Инте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз също изслушах тези първоначални анализи от ораторите. Искам да поздравя господин Харборн, който е председател на Европейската търговска камера в Китай. Аз съм бил автор на някои становища в комисията Инта които са свързани с работата именно на европейските дружества в Китай. Аз също а, съм анализирал тяхната работа. Уважаеми колеги, по-настоящем ние внасяме стоки на стойност 1 милиард евро от Китай и изнасяме към Китай стоки на стойност половин милиард. Следователно, ние можем да говорим за конфуции и за какво ли не още, но тук става дума само за търговията с стоки. Не говорим за инвестициите, за електронната търговия, така че когато първият оратор каза, че имаме нови реалности в отношенията между ЕС и Китай, мислех, че вие ще говорите за господин Тръмп, и протекционизма на САЩ, защото това е една от новите реалности също. Новата политика на Вашингтон. Леснината, с която се говори за търговска война, идва от същото място, така че да, има нови реалности, ние трябва да се придържаме към нашата позиция и към правилата. Е, виждаме, че това, което се случва в Пекин и това, което казва господин Си Цзинпин, е свързано с поемане на ангажименти, които след това не се реализират. Това въжи и за речта в Давос и тази от Балом наскоро. Докато ние говорим за търговия в най-различни области, това са насърчителни стъпки, но само първоначални стъпки за сега. И накрая, ако ми позволите, господин председател, тази сутрин разговаряхме с заместник председателя на Комисията по търговия от Китай. Той беше при нас и вчера и тази сутрин разговаряхме много за това, че трябва да бъдем откровени едни с други при този диалог. Да, трябва да знаем какво искаме, но трябва да бъдем и достатъчно откровени. Сътрудничеството трябва да се обсъжда много по-откровено, може би заедно с обсъждането на пазарните политики, но да знаем какви са и вътрешните норми, които трябва да се изпълнят, ако 16 плюс 1 като норма се вписва в тях, добре. Това е важно за стратегията спрямо Китай. Благодаря на колегата Винклер. Сега ще дам думата на ораторите. Госпожа Шуица, Андрекине, Вайгъл, Бутиков и Шолц – Кукан също искат думата, с което ще приключим списъка на изказвания на колеги максимално по две минути. Всеки госпожо Шуйца. Благодаря, ще бъда кратка. Ясно е, че има конкуренция между двете системи, не бива да го забравяме от наша страна. Също така трябва да си даваме сметка, че Си Цзинпин ще остане на власт завинаги след последните правомощия, които си гласува. Това е само началото. Но разбира се, ние трябва да продължим диалога, да сътрудничим, като имам един конкретен въпрос. Е, вие споменахте Хонг-Конг и Тайван. Казахте, че Китай си е върнал Хонг-Конг, но не и Тайван все още. В последния доклад по общата политика на сигурност и отбрана ние препотвърдихме нашия ангажимент за участие в международни организации. Подкрепата на Европейския парламент е осигурена. Защо? Защо? Тайван беше изключен от асамблеята миналата година. Все още чакат покана за тази година. Тайван, освен това, е ангажиран с общественото здраве, но участието по механизма на СЗО на Тайван не е много ясно. Каква е причината? Знаете ли нещо повече по въпроса? Китай, разбира се, трябва да спре да възпрепятства участието на Тайван във всички международни организации. Можете ли да ни дадете малко повече информация? Благодаря ви, колегата Зарадил. Благодаря, господин председател. Имам чувството, че ние сме доста объркани за отношенията си с Китай. Не знаем дали за нас Китай е стратегически партньор или конкурент или и двете. Но Китай има все по-голямо геополитическо влияние. По-голямо влияние имат и всички свързани с инициативата Един пояс, един път Германия е основен търговски партньор на Китая, Китай е основен търговски партньор на Германия. Очевидно това е много важна геополитическа промяна. И затова трябва да мислим за отношенията с Китай много прагматично. Струва ми се, че ние няма да имаме съгласие по всички въпроси, но трябва да се търси най-малкото общо кратно – защото е важно да има стабилност, някакъв световен баланс и да работим заедно с Китай. В първата презентация чухме, че Китай има най-различни инициативи. Работи се и с медиите, и академичните кръгове. Разбира се, че Китай работи за своя образ. Но нека не бъдем твърде подозрителни или параноици. Току-що прочетох една статия, в която се говори за плана 16 плюс 1 като много лукав план на Китай да подкопае интересите на Европейския съюз. Но ние, както казах, трябва да сме прагматично настроени, а не да разработваме теории на конспирацията. Така че нека бъдем конструктивни, отворени и откровени. Благодаря. Благодаря. С удоволствие бих взела отношение по това, което казахте за 16 плюс 1, но тук съм в ролята на председател и Вайгъл. Благодаря, господин председател. Много е важно, според мен, да говорим за собствената си стратегия за Китай. Би било огромна грешка да не го направим. Не бива на Китай да се гледа като на противник или враг на Европа, който сам гледа да ни навреди. Ние трябва да сме по-отворени в контактите с Китай, но искам да се спра на конкретна тема. Наскоро проведохме конференция в Европейския парламент – по въпросите на регионалната сигурност в Южно-Китайско море. Присъстваха водещи представители от Тайван, те участваха в девата. Разбира се, за Тайван последните промени, доста драматични, ще се отразят на опасенията, свързани с сигурността на Тайван. Китай започна да използва някои много спорни въздухоплавателни маршрути, като М2530 по крайбрежието на Южно-Китайско море Ясно е, че има заплаха за сигурността, стабилността и безопасността на въздушното движение. По време на форума Буало за Азия имаше инцидент с навлизане на въздухоплавателно средство на Китай над водите, които принадлежат на Тайван, за да се демонстрира военна мощ. Сега Тайван държи много на своята южно насочена политика, като ключова за източна Азия и за развитието на страната. Мисля, че има редовен диалог, който се води между Китай и Тайван – и неговото продължаване само ще допринесе за регионалната стабилност. Защото Тайван е до континентален Китай. Благодаря, господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Мисля, че е много добре че си казваме тези неща, както го направи един от ораторите, който призова да помислим какво е новото в отношенията с Китай. Мой анализ показва, че една от новостите в Китай е промяната на режима през последните години, защото Китай представляваше една комунистическа аристокрация. Сега обаче имаме партийна система с император, която се доближава със всеки изминат ден все повече и повече към диктатурата. Струва ми се, че това е много важна промяна. Освен това, външната политика на Китай следва нови парадигми – Очудих се, когато един от нашите гости каза, че според него Китай все още следва съветите на Дън Цяопин във външната политика. Всъщност, неговите съвети не са свързани с това, защото като че ли целта е да не се показват силните страни. Струва ми се също така, че не можем да говорим за международна общност с поделени ценности, както се казва в хартата на ООН. Има и нов елемент в китайския подход към Европа. Китай подкрепяше обединението на Европа в миналото, докато сега подходът е разделяй и владей. Схемата 16 плюс 1 и тук се обръщам към колегите, които я критикуват, трябва да се разглежда в контекста на страните, които се водят егоистично само от собствените си търговски интереси. Но трябва да разберем, че има подвеждане от другата страна. Аз бих настоявал Китай да се придържа към политиката на Обединен Европейски съюз. Благодаря колегата Шолц. Благодаря. Благодаря за трите изказвания, които ни дадоха възможност да чуем някои исторически съображения, както и идеи за съвременното състояние на отношенията между Европа и Китай. Но няма време, за това ще се спра на няколко различни подхода към представените въпроси. До 2030 година, когато трябва да се изпълнят целите за устойчиво развитие на ООН остават 12 години. Въпросът е какво правим за изпълнението на тези цели. Всеки гражданин ще ни съди според това как са изпълнени. Дали вътрешните дебати в Китай – са важни тук и можем ли да говорим за една международна система, основана на правила? Въпросът е как след 12 години ще живеем, как ще произвеждаме, как ще се държим като потребители. Какви ще са отношенията ни с Китай, САЩ и други страни по света? Трябва да се водим от реалността. Влизането на Китай в глобалната економика промени тази економика. От тук и предизвикателствата спрямо нас. Ние нямаме стратегия на Европейския съюз за справяне с този проблем. Мисля, че трябва да се замислим как да откликнем на тези проблеми и нужди и как да имаме плодотворни отношения с Китай. Благодаря на колегата Шоуц и последните двама колеги. Едвард Кукан от НП. Благодаря, господин председател. Само една тема искам да повдигна. Отношенията са доста напрегнати от края на миналата година. Диалога между партньорите е доста ограничен, защото има несъгласие с политиката Един Китай. От наша гледна точка в Европейския съюз е много важно да насърчаваме търговските отношения и конструктивното отношение – тук диалога и с трети страни би бил много важен. Според мен диалога е от ключово значение за мирното развитие на Китайско-Тихоокеанския регион. Какво очаквате вие в бъдеще като развитие на търговските отношения? Какви елементи трябва да включим в стратегията Европейски съюз Китай за да избегнем ескалация на напрежението в тези отношения. Благодаря. Благодаря колегата Андрикинен. To... Повече не записвам и то преди време спрях да записвам. Това наистина е последния оратор. Благодаря, председателю. Колегата Лайнен каза, че трябва да се събудим. Мисля, че камбаната вече звъни. Ако искате да бъдете богати постройте път. Това е една поговорка, която ни напомня за програмата Един пояс, един път. Сега Китай все повече инвестира в Европа. Обемите на тези инвестиции в критична инфраструктура, високотехнологични компании, повдигат много въпроси и тревоги. Част от лидерите в Европа търсят обща стратегия за да изготвят път за справяне с, тая, с този набег на Китай. Имаме нужда от механизъм, който да проверява преките чуждестранни инвестиции, изискванията за тези инвестиции, като например в сферата на енергетиката, транспорта, комуникациите, транспорта, са изключително чувствителни, тъй като те засягат пряко живота на гражданите. Инвеститорите трябва да бъдат а, подложени на съответен контрол, в зависимост от сектора, в който инвестират. Нашите економики се нуждаят една от друга, но няма достатъчно доверие. Протекционизмът навдига глава по цял свят. Сътрудничеството винаги е по-добро от конфронтацията, но за Европейския съюз стабилните економически отношения зависят от тази двустранност. Китай трябва да отвори пазара си за чуждестранни инвеститори, трябва да има по-добро регламентиране, защита на правата на интелектуална собственост, трябва да има и повече прозрачност. Надявам се нашите оратори да кажат няколко думи по този въпрос. Благодаря. Тази точка от дневния ред трябва да приключи в 4 часа. Така че имаме по 5 минути за всеки оратор. Така те могат а, да отговорят на вашите бележки и коментари. Започваме в обратен ред. Господин Хавард, дали можехте да ни чувате? Yes, indeed. I, I have been listening with great interest. Five minutes, the floor is yours. И слушах ви с голям интерес. Да, имате пет минути. Благодаря ви. Well, you know, if we manage to uh, reduce uh, discrimination on the Chinese. Ако успеем да намалим дискриминацията в индустриалната политика, for Europe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 световните организации, като СТО. Китай трябва да бъде поканен също в органи, където се оформя управлението на света и където се залагат стандарти. Може да забележим, че Китай проявява интерес за един такъв диалог и би трябвало да бъде приветстван един такъв сигнал. Що се отнася до Европа и когато говорим за 16 плюс Предполага се, че тази политика раздели и владеи е факт и става дума за финансиране на инфраструктура в източна и южна Европа. Възнъква и въпроса за сближаването между Китай и Запада. Някои казват, че няма такова сближаване. Може би е прекарено рано да се каже нещо такова, но смятаме, че такова сближаване продължава ежедневно в економическата сфера. То ще продължи и ще бъде добро и за Китай, и за нас. Противоречието, според нас, е в това, че Китай, който е изправен пред големи предизвикателства за развитие на обществото си, все още вярва в своето бъдеще, а Европа, която има всички условия за едно отлично бъдеще, не винаги гледа така оптимистично на бъдещето. Важно е като европейци да гледаме много по-оптимистично на собственото си бъдеще. Това ще ни даде и козове в ръцете преговорите си с Китай. дали Си Цзинпин ще реформира страната. Трябва да следим отблизо този процес и ясни сигнали да изпратим, че обещанията трябва да се превърнат в факт, особено тази година. Нашата камера предупреди, че въпроси, които сме повдигали като дисбаланс в пропорционалността, ще доведат до политически последствия и получаваме внимание заради това. Китай трябва да отговори много ясно и силно и да задълбочи реформите. Напредъкът на Китай е неизбежен. Това не трябва да бъде отцветено с някаква преценка дали е добро или лошо. Това просто е факт една, един слаб Китай ще бъде нещо много лошо за света, така че е в общ интерес посредством ангажираност Китай да продължи да се реформира и да се отваря. Съгласен съм с казаното, че не бива да изпадаме в параноя, когато преговаряме с китайците. Много е изписано за Китай, но в максимална степен трябва да имаме балансирано становище, опитвайки се да разберем това сложно, сложно общество. Това, което ни безпокои е следното. Когато становищата по повод Китай стават прекалено крайни, то тогава попадаме в капана на китайското обществено мнение, че всички се страхуват от напредъка на тази страна. И това не е добре за нашия диалог и засяга и бизнеса, и както казах в началото, трябва да напредваме, що се отнася до регулаторните въпроси. Освен това, заявихме, че тази промяна, която бе спомената по-рано, преждоговоривши, на Запад бива разбирана погрешно или събужда страхове. Затова Китай трябва да говори по-ясно за политическата си система, както и аргументите за определени мерки. Трябва да разберем от самите тях какво искат да направят. Последният оратор справо заяви, ако се съсредочим върху целите за устойчиво развитие и по-специално борбата с климатичните изменения, действията на Китай ще се окажат изключително важни за постигане на успех в тази сфера. Има някои сигнали, които са много насърчителни. Миналата година имаше строго налагане на екологични правила навсякъде, дори срещу китайски дружества. От много години Китай инвестира много повече от други държави в ВИ. Това създава възможности и за европейските дружества. В заключение, смятаме, че Европа трябва да вярва в собствената си економика и система, да гледа с оптимизъм в бъдещето. Това е един лост в дискусиите ни с Китай. Китай е важен за европейските дружества. Китай ще става все по-важен за нашите дружества и за това е нужен задълбочен диалог с Китай по регулаторни въпроси в бъдеще. Благодаря, председателю. Thank you. And now, Mr. Van der... И аз ви благодаря. Господин Вандер Путен, заповядайте. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. Господин Белдер, както и други, казаха, че е нужно да се говори повече за новата стратегия на Европейския съюз към Китай и как тази стратегия да се развие в бъдеще. Имам три предложения, които според мен могат да бъдат взети предвид, когато разработваме тази стратегия. Първият компонент е, че тази стратегия трябва да има ясна визия за това как ЕС смята, че трябва да изглежда глобалната система. Ако ЕС признае, че статуквото няма как да продължи и че световната система ще се развие, Китай ще играе важна роля, то това повдига въпроса каква ще е ролята на Китай и на САЩ. Не може да кажем, че искаме максимално влияние на С и ценности на ЕС по света. Трябва по-подробно да го разпишем. Вторият компонент е да решим различни дилеми. Дискусията тук ясно показа, че има много аспекти, на тези отношения. Погледнете под темите, но ако ги погледнем, тогава пък не става ясно каква е цялостната позиция на Съюза. Затова големите проблеми трябва да се е, решават с насочване конкретно към тях. Например, изборът между ценност като, чува, като права на човека и, от друга страна, економическите интереси на Съюза. Всички те са важни, но е нужно да има определени критерии, които да показват как да се справяме с тези дилеми. Други примери? Контрол на преките чуждестранни инвестиции, които влизат в Европейския съюз и от друга страна отварянето на европейската економика. След това решаване на проблема с Тайван – както и естеството на отношенията. Ние, е, всеки от нас има отделно мнение, отделна представа за Китай и трябва да се постигне един компромис и да се изгради една обща идея за това как изглежда Китай и какви са отношенията ни с тях. Мисля, че това може да е част от тази стратегия. Третият компонент на тази стратегия би могъл да бъде как разглеждаме развитието по света. Китай има собствено мислене и собствен начин на говорене за това, свързан с инициативата за по-добри пътища, например. И до известна степен това се харесва на мнозина по света. И част от е, начина по който говорят е, че стария подход, западния подход към развитие не е достатъчно успешен и затова е нужен нов подход. Смятам, че това всъщност води до изчистване на нашата позиция, да обясним ние как разглеждаме развитието през 21 век. Трябва също така да признаем, че в много държави по света, извън Европа, е, съседни страни, страни в Съюза, които искат повече економическо развитие и да се възползват от част от елементите, предлага Китай. Инициативата за по-добри пътища е важен фактор. Смятам, че от европейска стратегическа гледна точка ще е по-добре да се излезе с идеята за един нов модел, който може да отползва на много държави и където Съюза може да играе важна роля. Това не е същото като инициативата за по-добри пътища, а това е китайски подход към нов път на Куприната. Благодаря. Bedankt. Mr. Van der Putten and Van... Господин Даден Путен, благодаря. Господин Вайденфелд за 5 минути. Благодаря съвсем накратко за споразумението за двустранни инвестиции. Да, изключително важни са познанията за Китая. Ние нямаме достатъчно. Няма и е, добри съветници пак по този договор. Не става дума само за такъв договор за двустранни инвестиции. Намаляване на бариерите след допускане до пазара също трябва да се мисли в тази посока. Може пък и да не се стигне до такова споразумение, такова да не бъде подписано. Що се отнася до системната конкуренция, имаше много елементи свързани с това. Дали силата на Китай идва от нашите политики или е в отговор на нашите политики, аз ще кажа да, със сигурност. Постоянно говорихме за 16 плюс 1 в тази сесия. 16 плюс 1 е резултат на много, не много ефикасни европейски политики чисто економически. Китай и използва тази отворена врата и се възползва от политически разделения. Тя не ги причинява, но ги използва. Всяка държава членка има свои собствени отношения с Китай, но като че ли страните членки не използват тези отношения, за да се възползва Съюза от тях. Трябва да се мисли в тази посока. Не бива да бъдем наивни за политическите пристрастия сред някои европейски лидери по отношение на Китай. Ако погледнем, примерно, речите на Орбан за Китай, езика, който използва той, има политически афинитет, не знам до каква степен, но е очевидно това. Има и други държавници в Европа, които правят сходно нещо. Моделът на Китай е, много се харесва в много части на света и това не трябва да се подценява. Така че, когато работим с трети страни, има причина защо те се вълнуват от Китай, защото економическото развитие, пътя на Китай, чисто економически последните 20 години е изключително впечатляващ. И това, което те правят, явно работи поне от външна гледна точка. Сега, като има политически промени, а, нещата може да се променят, но се вижда, че има все по-малко студенти, които ходят в Китай, защото там не може да се влиза в Фейсбук и Twitter. И това всъщност показва кое е ограничено, какво прави политическата система не е така атрактивна, поне за западните граждани. От друга страна, не бива постоянно да възвеличаваме дългосрочното планиране. Да, това е част от успеха на тази страна, но с новото политическо ръководство сега може да се зададат въпроси. Какво ще се случи, ако Си Зин Пин изведнъж получи удар? Системата ще се разтърси. Говорим за китайската валута и колко много пари, китайски средства са по света, но не това е с техния успех единствено и само. Ако говори с индонезийци, те казват, ние не искаме китайски средства, защото те идват с влияние, ние предпочитаме да не получаваме тяхните средства. Има повече примери от района, така че средствата не са единственото нещо и ние не бива да се състезаваме на ниво средства трябва да направим не толкова контраинициативи на един пояс един път, а по-меки стъпки, примерно обмен, образование, които печелят ума и сърцата на хората. След това споменах по медиатическото влияние на, на Китай в Европа. Това често се чува от някои. Някои казват, че това е пиар. Не искам да говоря по тази тема. Доказателствата говорят за обратното. Нека ви кажа едно. Нито едно, това, което видяхте на моите слайдове, не би било възможно в Китай. Нито едно. И накрая, тъй като времето ми свършва, смятам, че европейските интереси трябва да определят нашата политика, а не Китай. Не трябва да мислим какво мисли САЩ или някой друг. Трябва да тръгнем от европейските интереси. Имаме общи интереси с САЩ, макар че сега по отношение на Китай имат много твърда позиция по търговията, по инвестиционните елементи. Не бива да забравяме, че в отношенията ни с Китай нищо не се е променило, даже съвсем нищо заради Тръмп. Все още няма реципрочност на индустриалните отношения все още има практики, които са несправедливи. Имаме различни ценности. И когато говорим за сближаване, което може да се случи в някои бизнес сфери, да, но голямата част от това сближаване, особено по новите технологии, изкуствения интелект, това ще стане по китайските норми, тъй като те ще са тези, които залагат дневния ред. Ето за това трябва да сме готови. Последно за СТО. Китай може да ни е важен партньор там, но действията до момента не обещават много по въпроси, които ни вълнуват. Само заради Тръмп не трябва да преувеличаваме. Благодаря на ораторите. Изключиха колегата по скайп, но двамата до мен. Благодаря. Белдер, Белдер, искате ли да края нещо да кажете или да минем към следващата точка? Да, вие имате последната дума. Deze hoorzitting eh, onderstreept nog eens een keer waar we hier eh, echt. Благодаря. Това изслушване показва, че трябва да си сътрудним повече, да си сътрудничим повече. Комисията, парламентът, съветът, Изключително важно е да се мисли по тази тема много по-задълбочено, за да можем да намалим всички слабости, напрежението, което съществува между двете страни. А това е много важно. И трябва да има единство. Института Макартър, изле... Макарти излезе също с такива проучвания. Разбирам това, което каза и господин Вайденфелд. Благодаря на различните проучвания, на господин Ван Ден Путен също в Клинден, Дален, Хага. Много е важно а, да имам и становищата на а, тези институти. Right. Uh, colleagues, we're running slightly late. I would suggest... Колеги, малко закъсняваме. Нека да минем към 18-та точка. Отношение Европейски съюз Китай след изслушването, което току-що проведахме. Ще имаме първо